pan председající. So, uh, И така, колеги, подновяваме заседанието. Приветствам вас, господин комисар, председателството е представено, така че имаме много работа до 17 часа. Нека да се придържаме към графика. И първата точка, освобождаване от отговорност във връзка с използвание на бюджета 53 са доклада от шестима докладчица госпожа Айала Сендер госпожа Вали, господин Шмидт, господин Кон, госпожа Сервамар и Лабайола. Добре дошъл и на вас, господин председател на Сметната палата, господин Лене. И казвайки всичко това, мисля, че можем също така и да одобрим протокола. The minutes of yesterday's sitting от предишното заседание от вчера. Текстовете са на разположение. Имате ли коментари? Не. Протокола се счита за прият в такъв случай и в такъв случай започваме работа по нашата първа точка, която вече оповестих. И ще разгледаме тези 53 доклада а сега ще се обърна към вас, госпожо докладчик, госпожа Аяла Сандер. Заповядайте за 4 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря. Поздравления също на господин Лени, председател на Сметната палата. Също приветствам присъствието на председателството на съвета, както и присъствието на комисария Оттингър. Това е последното освобождаване от отговорност по време на настоящия мандат. Става дума за бюджет 2017. Това е важна година за бюджета на Европейския съюз. Важен е и момента, в който се намираме, тъй като правим равносметка преди новите избори от 26 май които ще са от изключителна важност за бъдещето на Съюза. За това трябва да направим кратка равносметка на изминалите години от 2015 насам, когато трябва да видим какви полки сме се извекли като институции. Този парламент е отворен към останалите институции, за да може да се намерят най-добрите системи, най-добрите възможности, за да може да се изпълнява бюджета на Съюза така, както са взети решенията, като се отчитат ценностите и приоритетите, както и да се държи сметка за законосъобразността и редовността. Освен това, ние имахме беценната помощ на Сметната палата. Сега сме във втората година, когато нямаме отрицателна декларация за достоверност, което създава възможности да кажем ясно на европейските граждани, че всичко, което е свършено, си струваше труда, защото значително е намалял процентът на грешки през последните години. Ние сме разговаря с Сметната палата, с Европейската комисия, да се отчитат и новите предизвикателства, които са свързани с финансирането. Има също с новите доверителни фондове, които се очертават проблемите с обществените поръчки, както и нови бъдещи предизвикателства, като отбрана, климатични изменения и други важни аспекти от дейността на Европейския съюз, което изисква твърдост и познание от наша страна. За 2017 година се опитахме да изготвим доклад, който да е разбираем, за да могат гражданите да могат да се запознаят преди изборите какво е постигнато, къде са предизвикателствата, и ние работим по някои въпроси, които са свързани с съвместното изпълнение. Ние постепенно преодоляхме някои от съществуващите проблеми, също и непрякото и пряко управление. Новите агенции, новите формули, които се прилагат. Е, всичко това е важно при упражняването на контрол върху изпълнението на бюджета на Съюза. Гласуването в комисията беше положително. Искам да благодаря на секретарията, който, който много ни помогна. Използването на ОЛАФ е един от аспектите, заедно с друг аспект е, за конфликт на интереси, свързан с е, назначаването на генералния секретар на комисията. Но по време на дебата, може би ще стане въпроси за това, аз ще ви отговоря в края на този дебат. Благодаря. Сега господин Вали в качеството му на докладчик има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. Позволете да започна най-напред да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество. Също така изключително много благодаря и на съда. И много голяма помощ ни оказа всъщност всеки, който работи по въпрос. Имайки предвид размера на сумите, за които става дума, изключително важно е наистина да контролираме онова, което се случва, кои са най-важните неща Сметната палата в доклада си казва, че грешката за плащата в 2017 година е 4,5%, което е много тревожно. И аз го упоменавам и в моя доклад. Областите, където има най-големи грешки, са програмите за субсидиите, споразуменията с международни организации – и е, сътрудничество между държавите членки, съответните органи. Трябва по-добре да управляваме договорите и те трябва по-ефективно да се изпълняват. Необходимо е да усъвършенстваме начина по който работим с показателите за изпълнение от ключов характер и също така да разполагаме с нужната информация. 2017 година бяха много важни въпроси, свързани с 8,7 и 7 милиона, например, които бяха разпределени в рамките на финансиране от бюджет във връзка с изпълнение на програма програми, така че е много важно да видим е, какво е направила съответната държава. Е, риска с злоупотребата е много голям, така че много внимателно трябва да разгледаме въпросите във връзката с е, избягване, неплащане на данъци и финансовите потоци, нещо, което е уточнено в доклада. Също така, доверителните фондове във връзка с 3 милиарда евро, което са предоставени предоставени учителите, които разполага Фонда за развитие, трябва да се има предвид. Те трябва да са насочени към подпомагане на територии в криза, но много внимателно трябва да се извърши проверка по отношение договорите и начина по който се изразходват средствата. Нужно е да има проследяемост във връзка с неправителствените организации. Сътрудничеството е много важно, но в крайна сметка предоставянето на средства трябва да подлежи на контрол и мерки на проследяване. Има конкретен доклад от Сметната палата във връзка с проследяемостта на европейско финансиране за НПО-та и в доклада се подчертава, че комисията не е била достатъчно резултатна в работата си. Това се засича във връзка с управлението и събирането на информация и работа по самите договори. Благодаря на докладчиците в сянка на Сметната Сметната палата и на Европейската банка за възстановяване и развитие. Благодаря председателя, благодаря госпожа Шмидт. Четири минути. Господин председател, господин комисар, уважаеми дами и господа. Европейският парламент през 2017 година е изразходил 1,7 милиарда. 4,5% е процентът на грешки. Това един административен бюджет и мисля, че в този смисъл тази граница, извинявайте, 0,5% грешки, все пак е доста висока. висока. Аз разгледах всички области на бюджета. Колегите ми помогнаха и бяха много открити в разговорите. Аз можех да задам всякакви въпроси. Всичко, което исках да знам, ми бе предоставено и получих честни отговори. Естествено, не всичко, което блести е злато. Има области, където има оплаквания на колегите. например, е, храната, службата на шофьорите. Това са проблематични зони, но смятам, че положително е интегрирането на службата на шофьорите в системата на парламента. Службите за свръзка са според мен проблематични – също така, за разлика от други колеги, аз мятам това. Освен това, разходите за поддържане на сгради са според мен също високи. Според мен, служителите в службата за връзки могат да положат повече усилия в комуникациите с социалните медии, с гражданите. Не е достатъчно да се реагира само на кампании. Информацията трябва да се предоставя така, че фалшивите новини да нямат никакъв шанс. Има и други проблемни области, но преди това искам да благодаря на всички колеги. Вижда се, че Новият компромис е олицетворение на доброто сътрудничество между нас, въпреки че имаше различни мнения. Както всяка година, Кохезионният фонд е проблематичен. Тук трябва да помислим какво да направим. Той за пенсионния фонд, извинявайте, за него става дума. Трябва да намерим решения за него. Трябва да се опазят правата на хората, които са правата на хората, които са плащали в този фонд. И да се опазят също така и правата на данъкоплатците. На следващо място е единното седалище на парламента. Френските ни колеги са против, но 21 милиона на година, на година струва ежемесечното преместване на парламента в Страсбург. На следващо място общите суми. Трябва да намерим компромиси тук надба, по общите суми и надбавките. Не бива тук да сме дребнави. Благодаря за сътрудничеството. Мисля, че ще може да освободим от отговорност парламента. Благодаря, господин Кон, за 4 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, господин председател, господин Лене. През 2017 година бяха открити само малко нередности, но въпреки това има някои аспекти на управлението, и на финансовото, фин, финансовото управление, които будят загриженост. Пред, например, равнопоставеността между половете и турмоза на работното място. Това са проблематични области според нас, но има напредък. За да продължи този напредък, трябва да има оплътняване със съответни ресурси. Външната служба също бележи напредък по отношение на делегациите, например в областта на обучение, на публични поръчки и на компютърните системи. Тук има сътрудничество с други национални делегации. Това ние приветстваме. Освен това, има споделяне на поддържането на сгради и на преводачески услуги между парламента и Европейския социално-економически комитет и Комитета на регионите. Това е също нещо, което ние приветстваме. Европейския омбудсман е много важна длъжност. Е, омбудсмана увеличава своя, своята ефективност в своята дейност, но въп... и, и за това смятам, че има нужда тук от повече ресурси. Европейската сметна палата полача, полага специални усилия за по-добро управление на делата. Има реформа в съдебната палата, което отговаря на увеличеният на увеличената работа. Същото се отнася и до Европейския съд. Ние подкрепяме комуникацията с гражданите чрез социалните медии. Опазването на данните е друга област, която е много важна за нас. Тук има положително развитие, но въпреки тези положителни развития има и проблематични области. Съветът не признава освобождаването от отговорност от страна на парламента. Ние работим върху ново споразумение с съвета, но сме далеч от компромис. Ето защо препоръчвам да отложим освобождаването на отговорност, като се надяваме на напредък в бъдеще. Комитетът на регионите има проблем с служител, подаващ сигнали. Заедно с моя колега Клинц смятаме, че трябва да има разследване, което се подкрепя от широкото мнозинство. В економически и социален комитет има също определени проблематични области, но това са по-скоро единични случаи, които трябва да се отнесат към омбудсмана. В, по принцип смятаме, че има нужда да има подобряване на процедурите, свързани с разкриване на случаи на тормоз. Освен това, ползването на служебни коли и командировъчни, това са области, в които трябва да има подобряване на, парл... на правилата. Благодаря ви. Колеги, казва председателят, моля спазвайте времето за изказване. Следващият оратор, господин Сарвама. Благодаря, господин председател господин Лене, комисари Оттенгер, представители на съвета, уважаеми депутати. Най-напред бих искал да благодаря на Сметната палата, на комисията, на агенциите, както и на служителите на парламента, секретарията, нашите кабинети за ценната им работа по време на тази поредна процедура за освобождаване от отговорност. Децентрализираните агенции са много видими в държавите членки. Те имат пряко въздействие върху ежедневието на гражданите на Съюза. Ето защо ние приветстваме положителните резултати на одита на палатата за тази финансова година върху агенциите палатата излезе с становище без резерви за надежността на отчетите и на законността и редовността на операциите, с изключение на плащанията на ЕАЗО. Съжаляваме, че палатата излезе с отрицателно становище. Това, което накара Сметната палата да излезе с такова негативно становище, са свързани с не спазване на плащанията по процедурите за обществени поръчки и назначаване на служители. Но новото ръководство на ЕАЗО полага усилия. Ние призоваваме това ръководство да продължи своите усилия за повече отчетност, за по-добра, по-ефикасна структура на управление. Ето защо ние предлагаме да се даде освобождаване на отговорност на всички агенции, с изключение на Европейската служба за подкрепа на, в областта на обежището и АЗО. Искам да подчертая 8 неща, които се отнасят за всички. Първо, ние призоваваме агенциите да приложат бюджетиране базирано на резултати, да използват по-добри показатели, за да се види точно какъв е ефекта и резултатността. Също да се търсят начини за повече добавена стойност. Второ, призоваваме комисията, отделните агенции да работят съвместно и да предоставят обратна информация по многогодишната финансова рамка, както и да търсят нови възможности за финансиране на агенции. Трето, призоваваме палатата и комисията да предложат една формула за изчисляване на преносите, да има ясни указания към агенциите за отчитането им. Призоваваме също комисията през едните години автоматично да предостави данните за бюджета и персонала за 32-те децентрализирани агенции. Пето, ние сме обезпокоени от факторите, които затрудняват дейността на някои от агенциите и слабостите в управлението и обществените поръчки. Новият одитен подход с използването на аудитори от частния сектор доведе до увеличаване също до тежестта на работата на агенциите. Трябва да се работи е, и за премахване на случаите на конфликт на интереси, да се защитят по-добре подаващите сигнали. И накрая е, ние призоваваме да се дава освобождаване от отговорност непосредствено на следващата година, за която се отнася освобождаването от отговорност. Е, и се радвам, че сега имаме по-добро време за това разискване, защото винаги съм се оплаквала, че не се дават обикновено вечерни заседания. Благодаря следващия доклад, че госпожа Длабалова има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин председател на Сметната палата, колеги. Благодаря на колегите, на всички представители, на съвместните предприятия, на всички останали, които работихме. Наистина, 2017 година е годината, по която работим във връзка с момента освобождаването. Важно е също да разгледаме и въздействието, и изпълнението и аз високо оценявам сътрудничеството с което ние успяхме да направим оценката за постиженията на съвместните предприятия. Това е нещо много важно, действително. Това, което те изпълняват е много важно. Освен това е важен аспект, е, че става въпрос за анализ на начина по който се изразходват е, средствата от европейския бюджет с цел интерес развитие на научно-изследователска развойна дейност. Важно е също така, че 2,1 милиард евро е, беше бюджета им 2% от общия бюджет на Европейския съюз за предприятията и около 700 души работят в тях. Целта е наистина на тези хора да разработват научно-изследователската дейност, помощта на а, промишлеността и обществото и съвместните предприятия играят изключително голяма роля по отношение на важните стратегически партньорства и изграждане на постоянни мрежи за сътрудничество. Участието на частния публичния сектор тези предприятия е един ефективен начин за разработване и развитие на научно-изследователската дейност в Европа. Привързваме тук не само използването на европейски средства, но и на частния капитал в този интерес, така че в крайна сметка Европа да бъде водена водещ фактор в научно-изследователската развойна дейност. Е ролята на малките и средни предприятия също е изключително важна. Съвместните предприятия е, наистина подкрепят МСП, така че те в бъдеще все повече да участват. Хоризонт 2020 е включва ключови аспекти във връзка с основни показатели, така че нека да поздравим съвместните предприятия в този смисъл, защото 2017 година повечето от тях всъщност успяха да надхвърлят тези ключови показатели и ефективността на съвместните предприятия се демонстрира от факта, че действително под 5% е съотношението, което остава във връзка и с ясната структура организационна, която съществува. Има и конкретни а, предложения, които се извършват във връзка с съответната програма. Важен е и а, периода за а, изпращане и разпределение на средствата и е необходимо да подчертаем, че едно съвместно предприятие постигна 7 от 9 цели, междинни цели за 2017 година – и от всичките 32 вече 30 междинни цели са постигнати. Изключително важно е наистина да се има предвид и доклада, който е издаден във връзка с, законността и целесъобразността на извършените заплащания Артемис също така и предишни проекти от предишната рамка следва да се посочат също. Всички участваха активно с работа с всички заинтересовани страни участници. Поздравявам съвместните предприятия за постигнатите резултати и имайки предвид решението на комисията по бюджетен контрол призовавам парламента да одобри освобождаването. Благодаря. Заповядайте. Имате думата от името на съвета. Благодаря. Господин председател, а, извинете, господин министър. Искам да помоля гостите в галерията да пазят тишина. Извинете за прекъсването, господин министър. Комисария Отенгър, за мен е удоволствие да участвам в днешния дебат за изпълнението на бюджета на Европейския съюз за финансова година 2017 в контекста на годишната процедура за освобождаване от отговорност съгласно член 319 от договора. Съветът обръща особено внимание на освобождаването от отговорност, важно е средствата на Съюза да се използват в съответствие с нормите и че разходите отговарят на принципите на доброто финансово управление. На 20 февруари колегата ми е посланника Одобеско, постоянен представител на Румъния към Европейския съюз. Имаше честа да представи в комисията КОНТ предложенията на съвета да се даде освобождение от отговорност на комисията. Днес Надяваме се, че това ще се потвърди и в пленарна зала и че ще се даде освобождаване отговорност на комисията. От една страна съветът приветства факта, че за втора поредна година съветът дава а, квалифицирано становище за законността и а, законността на плащанията. Също има постепенно намаляване на процента на грешки през последните години, което приветстваме. Съветът обаче съжалява, че общият процент на грешките е 2,4%, което е над поставения таван от 2%. Затова съветът повтаря отново, че би искал да се подобрят системите на финансово управление допълнително и да се намаля процента на грешки в всички сфери на политиката. Дами и господа, 2017 година беше по-особена, не само защото беше в средата на периода, обхванат от сегашната многодишна финансова рамка, но и поради промените в рамката за контрол и достоверност. Това е особено вярно в сферата на кохезията, където палатата въведе нов подход – ние разглеждаме документите, свързани с достоверността, представени от държавите членки за съответния програмен период. През последните години има намаляване на общия процент на грешки, което е за четвърта поредна година. Държавите членки и комисията можаха да подобрят управлението и системите си за контрол. Тази добра работа трябва да продължи в бъдеще. Разбира се, има възможности за подобрение, особено що се отнася до плащания базиращи се на възстановяване на разходите, които все още са засегнати от най-висок процент на грешки. Правилата са все още сложни, както за бенефициентите, така и за съответните контролни отговори. За това една по простена по-прозрачна, по-предсказуема регулаторна рамка ще допринесе за по-доброто и ефикасно изпълнение и управление на фондовете. Освен това, ние искаме да се продължи с упростяването, като също се обърне внимание на стратегическите рамки. Бюджетът трябва преди всичко да търси постигането на резултати, които да отговарят на целите на Съюза. Европейските дънокоплаци трябва да видят, че техните средства не се харчат на вятъра и че се влагат там, където е необходимо. Затова съветът е за това да се подобрят показателите за изпълнението на бюджета, също да има по-голямо съответствие между общите цели и специфичните програми. Трябва да има повече отчетност, повече яснота, повече прозрачност за всички заинтересовани. Освен това, поставянето на по-силен акцент върху изпълнението не трябва да спира палатата да продължи съществената си работа в годишните отчети. Това е особено важно в функция 3 сигурност и гражданство и четвърта функция глобална Европа, където разходите са от все по-голямо политическо значение. Освен това, съветът иска да отбележи някои неща, които ни безпокоят. Все още има неизпълнени поети ангажименти. Съветът би искал комисията да подобри решетите за плащанията и да следва препоръките на палатата, да има по-голяма яснота за пасивите и за използването на финансови инструменти. Това е необходимо, за да се гарантира прозрачност и предсказуемост на европейското финансиране. Европейският парламент и съветът споделят в общи линии същия подход. Ние приветстваме подобренията, които са видими. Ние бихме искали държавите членки, комисията, сметната палата да продължат да работят, да бъдат подобрени тези действия да има ясни сигнали към европейските граждани и дънокоплаци, че европейските средства се използват по отговорен и отчетен начин. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин министр. Сега давам думата на комисаря Оттингер от името на Европейската комисия. Уважаеми господин председател, е, уважаеми дами и господа, господа господин Лене, уважаеми господин председател на съвета, Искам да благодаря най-напред на всички, които работиха на това, този конструктивен текст. Най-вече благодаря на госпожа Алая, Сендер и на колегите от Комисията по бюджетен контрол. Мисля, че текстът е наистина много конкретен и компетентен. Благодаря и на Европейската сметна палата, която ни дава непрекъснато конструктивни съвети. Благодаря за тези съвети, защото те ни водят напред. Препоръките са разумни и те насочват нашата работа. С отчетната година 2017 година приключва периода, петгодишния период, за който този парламент дава освобождаване от отговорност. Благодаря на всички онези, които се ангажираха в освобождаването от отговорност. Искам да направя кратък обзор на последните пет години. За последните пет години подобрихме бюджетирането в Европейския съюз. Комисията даваше критични предложения за Сметната палата и за съвета и за парламента. Съсредоточихме се върху резултатите. С ограничените си средства се опитахме да се посветим на общите ни приоритети. Това е важно и за следващите поколения и следващите програми на Европейския съюз. Опитахме се да упростим програмите и изискванията и, успитахме, и се опитахме да достигнем до повече бенефициери и да улесним техния достъп към проектите чрез използване на различните видове възстановяване на разходи. Важно беше опростяването на финансовия регламент и тук благодаря на госпожа Кресле за водените преговори. С това успяхме да зададем основата за бъдещите програми в Европейския съюз. През последните години броят на нивото на грешки намаля почти наполовина и сега е 2,5%. Тази тенденция трябва да продължи, защото така защитаваме интересите на дънакоплатците. Освен това, защитихме бюджета и създадохме една строга рамка за, за превенция и корекции. Подобрихме контролните системи и дадохме възможност за повече контрол на държавите членки. Работа, която, чието резултати използваме ние в нашите действия. Всичко това са общи подобрения. Ние също така развихме по-нататък и нашето докладване. Документи с важни информации, свързани с бюджета, се вземат предвид при освобождаването от отговорност. Вашите препоръки и препоръките на Сметната палата ще се вземат предвид при създаването от комисията на следващата финансова рамка. Финансовите средства от Европейския съюз трябва да дават добавена стойност. Това е нашата цел. Сега конкретно към финансовата година 2017 година. Вашият доклад дами и господа, дава една много ясна картина за положителното развитие на бюджета в Европейския съюз. Ние искаме да покажем на гражданите каква добавена стойност може да има един европейски бюджет и то за всеки го от нас в нашето ежедневие. Бюджетът е сравнително малък, но много ефективен – за да имаме добавна стойност, трябва да имаме резултати, които нахвърлят резултатите, които би постигнала една държава членка самостоятелно. Затова инвестираме в пътната мрежа, в железопътната мрежа, в енергоснабдяването, в цифровата инфраструктура. Съсредоточаваме се и върху младите хора, върху единния пазар и цифровия единен пазар. Съсредоточаваме се върху изследванията и подкрепата за малките и средни предприятия. Всичко тези са ключови области, в които Европейския съюз дава добавена стойност. Докладът назовава и области, в които има нужда от подобрение. Ще спомена някои от тях. Най-напред, на централно място – това е освояването на европейските средства. В началото на 2015 и 2016 година освояването беше доста бавно. Ситуацията се подобри миналата година. Тази година достигаме пълната скорост на прилагането на проектите. Искаме да направим всичко възможно, така че 2020-2021 година проектите да се упростят и освояването да е по-добро. Освен това, искаме парите на дънокоплаците да се използват по най-добър начин. Затова рамката за резултатите на бюджета е много висока. Тя това се потвърждава и от ОИСР. Имаме и други предложения. Трябва да може резултатите да се измерват, за да може да доказваме добавената стойност на бюджета. На следващо място процента грешки. Трябва да направим всичко възможно, за да се смали процента грешки. След провеждането на програмите и след всички контроли, имаме една остатъч, един остатъчен процент грешки от под 2%. Това е постижение през 2017 година и това ще продължим да използваме в наша, като основа в нашата бъдеща работа. На следващо място, конфликт на интереси. Искам да поздравя парламента и най-вече Комисията по бюджетен контрол, защото заостри изискванията за разкриване на конфликти на интереси. Ние пред, предприемаме стъпки, насочени към държавите членки, така че в новия финансов регламент разпоредбите свързани с разкриването на конфликти на интереси, да бъдат взети предвид по най-възможно добрият начин. По тази тема ще се състои през април конференция, на която ще говорим с държавите членки за конкретни мерки и най-добри практики, свързани с разкриването на конфликт на интереси. На тази конференция сърдечно каним и парламента. Както знаете, уважаеми дами и господа, комисията разглежда оплаквания, свързани с конфликти на интереси в Чешката република. Искам да кажа също така, че е важно тези мерки, тези действия да приключат преди влизането в сила на новия финансов регламент. Тези действия трябва да бъдат различни от действията, които ще се предприемат след 2 август. Но така или иначе, двата периода преди и след 2 август са важни и подлежат на анализ. Ние също така предприемаме одити с експерти от различните генерални дирекции. Тези одити са непрекъснати. Нашата цел е да видим дали има интереси, конфликти на интереси при плащанията в периода 2012-2018 година. Що се отнася до периода след 2 август тази година, помолихме чешкия, чешката страна да предприеме мерки, превентивни мерки за предотвратяване на конфликти на интереси. В момента анализираме информацията, която получихме от чешката страна. Чешкото правителство ни информира, че ще ни представи всяка необходима информация и че ръководителят на правителството ще се оттегли от съответните компетентни органи. В момента са замразени проекти, свързани с Акрофер. И ситуацията ще остане такава до изясняване на случая. Компетентните чешки власти са помолени да разследват ситуацията. С това ние искаме да защитим европейския бюджет. Така ние действаме обективно и последователно. Очакваме отговор от чешките власти дали има нужда от корективни мерки, преди да вземем по-нататъчни решения. При всички одити на комисията трябва да бъдат взети предвид всички информации. Ако се установи, че разпоредбите не са спазени, ще предприемем съответни мерки за защита на европейския бюджет, а също така и корективни мерки за миналото, където там е възможно. Ще информираме Европейския парламент за нашите дейности, както казах през декември миналата година, през април ще говоря пред Комисията по бюджетен контрол. Това бих направил и след изборите. Моята цел е да ви информирам задълбочено за всички одити, които вървят в момента. По отношение на следващия въпрос, а именно за номинациите на високо равнище през миналата година, които също бяха обект на доклада. През септември се състоя среща с всички институции и искам да направя препратка към тази среща. Представителите на тази среща разказаха как осъществяват своите процедури и можаха да сравнят съответните процедури. Тоест, обменихме най-добри практики. Всички органи имат целта да правят твоите номинации на базата на добра квалификация, компетентност, т.е. да назначават най-добрите и подходящи хора. Номинацията на генералния секретар на комисията е особено интересна и се осветлява в този доклад. След тази номинация парламентът зададе много въпроси. Много въпроси бяха зададени от омбудсмана. Ние като комисия Отговорихме на всички въпроси и се опитахме да дадем достъп до всички документи. Нашата позиция е все още, че номинацията отговаря на правилника и на всички въжащи разпоредби. Генералният секретар изпълнява своята длъжност в унисон с нашите разпоредби и това той ще прави в бъдеще. Председателят и всички комисари имат пълно доверие към него. Той изпълнява всички изисквания за компетентност и квалификации. Той е абсолютно подходящ за своята длъжност. Ние не смятаме да преосмислим нашето решение, това не е възможно. Така както бе казано през април миналата година тук в парламентарната зала. Мога да разбера вашите, вашата загриженост по отношение на, на равнопоставеност на шансове и прозрачност. Това и за мен са важни въпроси. За това ще помоля моите колеги да вземат отношение към номинациите на високо равнище. Сигурен съм, че номинациите се осъществяват в една строга и необходимо строга рамка. А сега случай е засегнат от госпожа Аяла Сендър. Комисията е, си сътрудничи с ЕМГ за прилагане на съответните политики. Миналата година имаше обсъждания в Комисията по бюджетен контрол и вие знаете за това сътрудничество с ЕМГ. Има и решение на Европейския съд. И комисията ще вземе предвид това решение. Тоест, ще бъдат преведени плащания към МГ и ще анализираме отново нашето сътрудничество от правна гледна точка с МГ. Уважаеми дами и господа, през последните пет години ние работихме заедно с вас по изпълнението на бюджета, по отношение на правилата, които той трябва да следва и по отношение на борбата с злоупотребите. Докладът прави определени препоръки към комисията. Ние се отнасяме много сериозно към тях. За нашето становище ще информираме парламента през септември. Ние благодарим за конструктивното сътрудничество с парламента. Това е последната възможност да говорим за освобождаването от отговорност с парламента. И аз благодаря за това добро сътрудничество. Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин Етингер. Вие виждате одобрението на колегите, а сега господин Лене има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, господин комисар Етингер, господин представител на съвета. Този разговор се води преди новия мандат. Затова искам да благодаря на всички партньори от името на Сметната палата. Искам да благодаря на госпожа Кресли, на господин Оттингер, на техните екипи. Искам да благодаря и на съвета за чудесното сътрудничество през целия мандат и по време на процедурите за освобождаване от отговорност. Вашата контролна дейност не е винаги толкова видима, така както е видима вашата законодателна дейност. Аз обаче съм сигурен, че за много граждани тя е много важна. Много е важно европейското право да се прилага правилно и да се разходват правилно европейските средства. Е, Европейския парламент никога не издава празен чек – за разходване на европейски средства. Решенията за това почиват на задълбочени анализи и обсъждания. Комисията взема предвид препоръките на Европейския парламент. И това е правилно. Мисля, че знаете какво се съдържа в нашите специални доклади и в нашия доклад за бюджета 2017 година. Както и през 2016 година, ние имаме квалифицирано становище, становище с резерви, което означава, че чашата е наполовина пълна, т.е. тенденцията е положителна по отношение на управлението на европейските финанси. Искам да се спре на няколко пункта по-специално. Що се отнася до одита на изпълнението. Искам да благодаря на парламента за това, че положително приема нашите препоръки. Това е пътя за принос към европейските програми и политики на европейско равнище. Освен това, членовете на, нашия, на, на Сметната палата и ваше, вашите служители и нашите служители са на ваше разположение, ако имате нужда от допълнителна информация, имате допълнителни въпроси. Ние сме за това на тези постове да подкрепяме вашите, вашата работа като европейски депутати. По отношение на неизплатените ангажименти. Миналият октомври говорих пред вас и ви обещах да се занимая с проблематиката. Затова се радвам, че ние приключихме нашия анализ. И направихме анализ на неизплатените ангажименти на стойност от 267 милиарда за 2016 година. Резултатите от този анализ ще ви бъдат предоставени. На следващо място процента грешки. Трябва да има споразумение по отношение на процента грешки. Искам да подчертая, че Сметната палата и Европейският парламент са на едно мнение по отношение на процента грешки. Господин Оттингер вероятно ще вземе отношение по въпроса за процента грешка, но искам още сега да му благодаря за положителното развитие в тази област. Ние съм сигурен ще продължим с положителната тенденция и в бъдеще. Искам да се спра на някои препоръки от страна на съвета. Естествено, наша цел е също така да даваме добра информация и на съвета, особено що се отнася до разходите. Така както ситуацията изглежда в момента, имаме нужда за тази дейност от половината си ресурси. Колкото повече се приближаваме до прага на същественост, толкова повече, от толкова повече ресурси имаме нужда. Подобрихме през последните години нашия анализ и се съсредоточаваме върху най-проблематичните области. В същото време нашата цел е да създадем предпоставките за подробна информация от други одитни служби. В същото време искаме да осигурим тази информация да е висококачествена и надежна. Например, променихме подхода си в областта на кохезионната политика. Важното тук беше, че последващите действия и контролните действия – трябва да се, се провеждаха от компетентните органи в държавите членки. С този подход ще имаме възможност да ви даваме по-добре, по-добра, по-подробна информация за управлението на европейските средства. Освен това, Искаме да имаме и повече и по-добра информация, разпределена на географски принцип. Смятаме този подход да бъде приложен във всички области на бюджета, защото смятаме, че по този начин резултатите ще са по-натежни. На следващо място, работата с Европейската централна банка. Що се отнася до достъпа на документи на ЕЦБ, които са ни нужни в нашата работа, трябва да кажа, тук има подобрение. Европейската централна банка е заинтересована за един междуинституцион... от един междуинституционален меморандум за, разбира... за разбирателство. От една година работим по този въпрос. Това развитие е подкрепено и от Европейския парламент, за което благодарим. Нашата цел е да приключим процеса до лятната пауза. Апелирам към вас да, прослед... да следите ситуацията и евентуално при следващия мандат да действате законодателно, ако диалога с Европейската Централна банка не доведе до задоволителни резултати. Основният проблем с ограничаване на нашия мандат би трябвало да бъде решен. Става дума за банковия надзор. И накрая, кампанията за европейските избори ще започне след няколко седмици. Това са вероятно най-важните европейски избори до сега. По този повод искам да се обърна към депутатите и да кажа, че нашата работа е независима и резултатите й се предоставят честно и независимо на всички депутати. Ние отправяме поглед към бъдещата МФР и съответните програми. Ние изготвяме различни специализирани доклади и правим препоръки. Това ще продължим и в бъдеще. Като аудитори ние не искаме да разкриваме и да показваме грешки. Напротив, по-скоро ние искаме да даваме предложение за една по-добра и по-конструктивна работа. Благодаря. Благодаря, колеги. Ние много закъсняваме. Искам да ви предупредя. Няма да бъда толерантен. Така че моля, спазвайте времето си за изказване. Следващият оратор от името на комисиите госпожа Жил. Благодаря, господин председател. Господин комисар, много се радвам, че колегата Елена е тук. Що се